Господа, предлагам да започваме. Преди да преминем към изслушването по ефикасността и ефективността по приложението и системите за контрол на седмата рамкова програма за научни изследвания – Искам да кажа на колегите какви решения бяха взети на заседанието на координаторите. Ще минем тази точка съвсем набързо. Специални доклади на Съдебната палата е първата точка, която разгледахме. Ние помолихме групите, които поеха тези доклади, всъщност НП пое трите доклада, те трябва да представят и имената на докладчиците. По проекта за междуинституционално споразумение между Европейския парламент, съвета и комисията по петте изследвания, които бяха обсъждани на предходното ни заседание, отново помолихме да бъдат представени имена на колеги от нашата комисия, които ще извършват последващите наблюдения. Господин Гайер отговаря за осигуряването на име по четвъртия доклад относно реформата на Евроюст, като тук имаме предвид и предстоящата реформа на ОЛАФ, изложена от комисаря Семета. Това е абсолютен приоритет за ОЛАФ. Затова ние предвиждаме изслушване на комисаря Семета за 12 юли е предвидено това изслушване, на което той да представи своите идеи. Освен това, обмисляме сътрудничество с Комисията по граждански свободи. Вече разговарях с председателя на комисията. И съгласно нашия правилник, ние можем да работим по-тясно сътрудничество с тази комисия, да изготвим съвместен доклад в рамките на засиленото съвместно сътрудничество. През юни ще има посещение в Харватия заедно с представители на комисията по бюджет. Трима от колегите ще присъстват на тази мисия, участват тази мисия. По а, при разглеждането на финансовия регламент одобрихме кандидатурата, моята кандидатура, както и на председателя на комисията по бюджетите. Ще бъде също проведено изслушване, свързано с прозрачността и други важни въпроси. Господин Адлаки който ръководеше парламентарната делегация в Афганистан, също ще бъде изслушен. Това е важен въпрос, тъй като делегацията установи, че доста от публичните средства, изплащани от различни международни организации и правителства на Афганистан, всъщност никога не са достигнали до бенефициентите. Съгласно съобщенията в печата, става дума за между 70-80% от средствата, които са заделени за целта, които не са а, използвани за постигането на целите, за които са предназначени. Затова Сметната палата реши да организира спешно изслушване на господин Арлаки, както ам, и всъщност групата на социалистите ще представи а, свой докладчик. Няма кой знае какво да се каже по бюджетната процедура, но това също беше въпрос, който се разисква от координаторите на вчерашното им заседание. Господин Оди има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря, че включихте в дневния ред на нашата комисия посещението в Харватия по съображения, които вече бяха разгледани. Относно изследванията, проучванията, които обсъждахме, Нашата комисия също отговаря и за новите политики, които са резултат от влизането в сила на Лисабонския договор. Затова считам, че в тази област е важно да се помисли за такова изследване, предвид и на промените, които се налагат в бюджетната процедура. Аз искам да разбера точно какви са правомощията на хората, които са ангажирани с този процес. Possiamo andare avanti quindi nella discussione. Благодаря, ще отбележим това. И така можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Разполагате с програмата за днешното изслушване за ефикасността, ефективността на седмата рамкова програма и системите за приложение и контрол, както и предложенията за реформи. Искам най-напред да благодаря на всички гости. Ние очакваме с нетърпение да чуем техните изказвания по тази важна тема. Комисията по бюджетен контрол от години вече особено под мое председателство, проявява засилен интерес към въпросите на прозрачността в изразходването на публични средства. Ние сме убедени, че публичните средства дават огромни възможности за економическо развитие, както и за извършването на научни изследвания, за подобряване на състоянието в сферата на културата, както и изпълнението на целите на хлядолетието. Част от средствата обаче, за съжаление, не се изразходват по предназначение. Дори има случаи на измами. 27-те държави членки които осигуряват средства на дънгоплаците, не могат да допуснат злоупотреба с средствата на тези дънгоплаци. Когато говорим за използването на европейски публични средства, можем да констатираме постигнат напредък така както посочва Европейската комисия и Сметната палата. Извършени са някои корекции. Процесът на упростяване на процедурите също върви, тъй като законодателството е много обемно и сложно, което осложнява достъпа и израз... до средства и тяхното изразходване. Понякога се използва дори за прикриване на измами. Ние бихме искали да има по-малко бюрокрация, но същевременно да има нулева толерантност към неефикасното използване на публичните средства, особено срещу онези, които се опитват да присвояват такива средства. Господин Либерацки от комисията работи по доклада за освобождаването от отговорност на Европейската комисия за бюджет 2008. Също работата на Сметната палата е много важна в това отношение в търсенето на по-добри решения и за да се гарантира, че средствата, които се заделят средства, и че средствата, които се заделят за научни изследвания ще бъдат използвани по предназначение. Отново искам да благодаря на колегите, които са тук и бих искал да ги помоля да се придържат към времето за изказвания. Първият оратор разполага с 15 минути. Кристофа Хол от ЕАРТО е първият оратор. Искам да му дам веднага думата. Благодаря. Уважаеми дами и господа, благодаря ви за поканата да говоря пред вас с прилагането и контрол на седмата рамкова програма. Тук има въпроси, които се нуждаят от спешна намеса и тук парламентът може да играе важна роля в търсенето на решения и подобряването на ситуацията. Но преди да премина към този въпрос, Нека да се спра накратко на това какво представлява ЕАРТО, както организациите, които представлявам днес. Това ЕАРТО е Европейска асоциация за научни изследвания и технологии. Повече от 350 организации са включени при нас. Те са ориентирани към мисии, организации свързани с научни изследвания, най-вече в приложната област. те се спонсорират придобно от държавата, работят заедно с правителствата по важни социални въпроси, които са огромно предизвикателство. Те работят също и по подобряване на економическата конкурентоспособност, работейки с големите и малки предприятия. Може би да спомена някои от най-известните членове. Можете да ги видите на този слайд. Можете да видите и някои данни за тях, които ясно показват, че тези организации са важни в седмата рамкова програма. 30% от финансирането на рамкова програма 6 беше насочено към организации, които не са свързани с, организа... с университети. Нямам данните за рамкова програма 7, но мисля, че цифрите са аналогични. Има редица проблеми, свързани с прилагането на рамковата програма, които могат да бъдат подобрени чрез технически усъвършенствания, но аз твърдо вярвам, че съществуват и доста други проблеми, които са резултат от трудностите в системата и докато те не бъдат решени, няма да се постигне истински, истински напредък. За това ще говоря по-късно, но най-напред, накратко, искам да се спра на някои от мерките за упростяване, приложени спрямо рамкова програма 7 и някои реални подобрения. Например, едината електронна регистрация, различни административни методи, както и намаляването на изискванията, свързани с информацията, която трябва да се представя от бенефициентите. Очевидно е, че е намалена нуждата от банкови гаранции, което затрудняваше малките и средни предприятия, както и малките научно-изследователски организации. Има и други обещани промени към симплификация в рамкова програма 7. Има и такива, които не са задействали, така както е, е било предполагано. Използването на различни фиксирани суми ще представлява значително упростяване това ще бъде важно упростяване за комисията, както и за бенефициентите. Всъщност за тях това ще бъде допълнително бреме, защото се използват системи за реално направени разходи и това въжи за големите и малки предприятия, за университетите, за научно-изследователските организации. Затова, ако отидете да посетите даден проект по рамковата програма, ако си купите самолетен билет, плати се ти се колет, хотела, всичко това трябва да бъде отчетено по реалната им стойност. Но всъщност, накрая, когато получите тази фиксирана сума, се оказва, че тя ни покрива всичките ви разноски. Това може да изглежда твърде а, тривиално, но когато става дума за големи суми, това се превръща в голяма тежест. Отчетността е прозрачна, добре а, изградена е, но същевременно мога да кажа, че ако има възможност за използването на факултативна основа на малки суми. Това би било добре за повечето а, изпълнители. Относно методологията, също това беше една от основното упростявания в рамковата програма. Има сертификационни процедури, които позволяват да се използват средни разходи за персонал, стига метода да отговаря на критериите предложени от комисията. За съжаление, критериите, които комисията е определила, са толкова строги, че на практика никое предприятие или пък научно-изследователска организация не може да отговори на тях. 30 от последните големи научно-изследователски организации установяват, че 80% не отговарят на критериите, а други доста са на ръба, дали могат да се справят с тези изисквания. Затова се предвижда упростяване, което надявам се, а, както беше обещано да се публикува утре, вече беше публикувано в проект, а, за да 90% от тези, които използват следните разходи за персонал, се установява, че не могат да отговорят на изискванията поставени от комисията. По този начин те не могат да използват средствата. Тоест, това е сериозен проблем, който следва да бъде разрешен. Не зная дали научно-изследователската изпълнителна агенция е предвидена като начин за упростяване Няма обаче доказателства за подобряване. Даже има сигнали, че има влушаване на нещата. Не разполагам обаче с достатъчно време, затова няма да се спирам повече на този въпрос. Има и въпроси, които са свързани с съвместните технологични инициативи, но също а, ще прескоча и този въпрос, защото има по-важни въпроси, на които искам да се спра. И така, какви допълнителни упростявания могат да бъдат предвидени? Аз малко се колебах дали да направя такива предложения, защото напредък, който е постигнал до сега, не е такъв, какъвто беше очакван. Но мисля, има някои предложения, които могат да подобрят нещата. Първото, от което се нуждаем, е единно тълкуване на правилата по рамковата програма, които се прилагат във всички генерални дирекции, във всички служби и дирекции на Европейската комисия, защото е объркващо и дискриминационно, сега както стоят нещата, различните генерални дирекции да тълкуват по различен начин на едни и същи правила, различните а, служби, занимаващи се с проекти, дори в рамките на една и съща дирекция могат да дават различни тълкования. Решението, по мое мнение, може да бъде под формата на високопоставен орган, който а, да обхваща всички генерални дирекции, които в началото на задействане на програмата излизат с основни насоки, които да бъдат задължителни за всички служби на комисията и за всички служители на комисията да има нещо като апелативни трибунали за целия срок на програмата, към които могат да се обръщат бенефициентите, когато считат, че има лошо тълкуване или прилагане на правилата. На следващо място искам да предложа още едно значимо опростяване, както за комисията, така и за бенефициентите, ако разходите се декларират, като се използват обичайните счетоводни практики, както е предвидено на рамкова програма 7, но на практика трудно се прилага, защото има някои други критерии, които не допускат това. Ако разходите могат да бъдат декларирани съгласно обичайната счетоводна практика, може би тогава тази практика, която е, е одобрена от националните органи, като националният одитен орган или пък съвета за финансиране на научните изследвания. Различни стандарти се прилагат и за различни страни, но мисля, че това е допустимо. Дори може да се насърчи по този начин една добронамерена конкуренция в научно-изследователската практика. Може да се извършват, може би, от комисията и системни одити, за да се установи дали организациите отговарят на минимални стандарти. Сега искам да се спра на основните системни е, проблеми, които споменах по-рано, тъй като това все още е критичен въпрос. Ние през изминалите няколко години забелязваме нещо интересно. Нещо като разпадане на междуинституционалните връзки. Защото Рамковите програми се ръководят от правилата на изпълнение. Парламентът, съветът определят правилата, изпълнителният орган, именно Европейската комисия, прилага тези правила така, както ги тълкува. Европейската сметна палата тълкува нещата по по-различен начин намеренията на законодатели. В продължение на години се критикува а, тълкуването и прилагането на правилата от страна на комисията. В основата на тази критика а, са максимално 2% допустими грешки. Може би а, това е подходящо за извършване на одит на обществените поръчки, но не ми се струва, че това е уместно да се прилага и по отношение на научно-изследователските програми. И така, в резултат на намесата на Сметната палата и на парламента, комисията направи по-строги тълкования, излезе с по-строги дефиниции при фиксирането не само на правилата за новата програма 7, но и за урегулиране на минали неща. Така обаче се стига до нарушаване на доверието, засилва административното бреме на участниците в програмата, подкопава научно-изследователската програма на общността и тази научно следователска програма става все по-малко привлекателна, т.е. създава се един климат на силно недоверие между институционалната култура на контрол, която е свързана с Рамсковата програма, не функционира, достигна до такива размери, които по мое мнение са недопустими за ефективното и ефикасно прилагане на Европейската рамкова програма. На първо място трябва да се опитаме да се върне доверието на сегашните и бъдещи участници в рамковата програма, защото има случаи, когато са предприяти съдебни мерки срещу комисията, свързани с одити по рамкова програма 6. Има нужда да се предприемат спешни мерки, защото одитната кампания достига критичния си момент и през следващите няколко седмици комисията ще започне да издава искания за възстановяване на суми, а, мисля, че това ще доведе до допълнителни дела, заведени срещу комисията. И когато това се случи, а, тази а, неприятна атмосфера ще стане действително токсична. И всичко това се случва в момент, когато законодателят, заинтересованите страни, са приканени да участват в дебата за стратегията на Европейския съюз 2020. Имайте предвид, че тези аргументи заслужават внимание. Когато се правят ретроспективни одити по рамкова програма 6, комисията реши, че ще прилага по-строги дефиниции. По този начин, с задна дата и едностранно, тя промени своите оперативни дефиниции за допустимите разходи. Това нарушава основен принцип на договорното право, а нарушаването на договор може да доведе до завеждане на съдебни дела срещу комисията в бъдеще. А комисията откаже такова тълкование, тя трябва да приеме, че тя е а, накарала участниците в рамкова програма 6 да правят нарушения. И тук не говорим за малко на брой служители на комисията, които са били небрежни при обработката на документите по тази програма. Говорим за грешка в системата, която широко засяга комисията. Т.е. това е едно сериозно а, нарушение в а, управлението. Разбира се, тук а, няма предумисъл, но в крайна сметка има системни нарушения. За това считам, че трябва да се направи оценка на разходите а, и ползите, да се види какви разходи се правят от а, изпълнителите. И сигурно ще бъде изненадващо, че ако 100 а, евро разходи водят до възстановяване на 10 евро от страна на, на комисията. Така че последващите одити допринасят повече вреда, отколкото полза за научните изследвания в Европа. И така в заключение, голяма част от изпълнителите по рамкова програма 6, които са обвинени в нарушения, не са направили те нарушения по а, тяхна вина, а поради наличието на междуинституционални конфликти. Затова искаме да приканим всички институции да се договорят, да преустановят всички а, последващи одити и мерки по отношение рамкова програма 6, с изключение на случаите, когато е констатирано, че а, има измами или сериозно нарушаване на правилата. Ако процедираме по този начин, ние ще можем да гарантираме по-доброто управление на рамкова програма 7 и ресурсите, натрупани от комисията, могат да се фокусират върху рамкова програма 7. Комисията трябва да извърши одити в реално време по проектите по рамкова програма 7. Т.е. когато един изпълнител представи своят отчет по рамковата програма 7 комисията трябва да направи посещение на място и на място могат още в самото начало да се констатират и коригират някои слабости и проблеми. Тези 2% допустим риск също трябва да бъдат огледани, трябва да се приеме един по-реалистичен процент риск, заедно с аудитирането в реално време ще се гарантира много по-ефикасно и ефективно прилагане на рамкова програма 7. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Хал. Преди да дам думата на представителя на университетите, Искам само да подчертая значението на всичко това в някои европейски държави, включително и моята, Италия. където има значително врязване на средства за университетите. Всеки ден се затварят е, факултети. Това означава прекратяване на някои начини за обучение на децата. Има курсове за професионално обучение, но не винаги се постигат очакваните резултати. Олаф разследва няколко държави членки, Италия, Гърция и други, където са установени значителни измами. И така, въпросът за университетите е много важен. Европа трябва да използва максимално своите университети. Искам да благодаря на господин Естерман за участието. Той е началник звено в Европейската университетска асоциация. Той ще говори за управление, автономност и финансиране. Разполагате се с 15 минути. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, първо искам да ви благодаря за поканата за участие в това изслушване. Европейската университетска асоциация високо цени тази покана да обсъжда една тема, много важна за университетите. По време на изказването си ще се опитам да засегна основните въпроси, свързани с упростяването на европейското финансиране. От самото начало искам да кажа, че това, което ще спомена, касае не само рамковата програма, а и много програми за финансиране в общността, чието бенефициенти са университетите. Преди да направя това, искам накратко да представя Европейската университетска асоциация и да ви покажа как възприемаме становището си по обществени теми, като упростяването на финансирането. Ние сме неправителствена организация, представляваме над 850 университета. Членската ни маса включва големи научно-следователски институти, като Оксфорд, Цюрих. Членската маса включва около 46 държави Имаме също и около 35 колективни членове, съвети на националните ректори, които обединяват мнозинството от съответните научно-изследователски институции в дадената държава. С тази членска маса ние сметаме, че сме един независим глас в университетския сектор. Нека да ви кажа как изграждаме становището, защото това е много важен процес. По принцип имаме два основни елемента в процеса. Нашият съвет, в който участват съветите на национални директори, а също и работната група за научно-изследователски политики, в която участват голям брой експерти по научна дейност, е, национална политика, европейска политика. И вторият основен елемент са доказателствата, които събираме от проекти и изследвания на отделни университети. Искам да спомена две много важни изследвания по темата за опростяването. Едното е към пълна отчетност на разходите в европейските университети. Ние видяхме какво е положението на, то, в университетите в цяла Европа по линия на пълната отчетност на разходите. Също така, на второ място, проекта ЮДИС, който тече в момента, негова тема е диверсификацията на приходните пера на университетите. В момента събираме данни от над 200 университета, от над 30 държави. Събираме много информация за това какво е положението с диверсификацията, какви са стимулите, какви са пречките и бариерите пред упростяването. Ще спомена една от водещите институции, в която има над 600 различни схеми за финансиране – ето защо въпросът за сътрудничество между институциите е много важен и сериозно се отразява върху разходните пера. Основните въпроси, свързани с упростяването. Първо, трябва да разгледаме всички схеми за финансиране. Когато обсъждаме принципите на упростяването, те трябва да засягат абсолютно всички схеми за финансиране. На второ място, балансирана и съразмерна отчетност, мерки, основаващи се на доверие. Това е много важен момент. На трето място. Опростяването следва да взима предвид целия процес. От процедурата по кандидатстване до отчетността и процедурите на последващ одит и контрол – Направени са много подобрения. Колегата преди мен спомена някой от тях. Аз искам да акцентирам на това, което трябва да се промени и да се подобри. Ще засегна три основни категории. Първо, какво трябва да се промени в нормативната уредба. На второ място, промените необходими по линия на реализацията и на процедурите. И на трето място, кои са стъпките необходими, за да изведем дебата на следващия етап. По отношение на нормативната уредба, тя е много разностранна, което е основен проблем за институциите. Както споменах, в много институции се реализират над стотици различни схеми за финансиране. Те са не само бенефициенти по седмата рамкова програма, бенефициенти по линия на структурни фондове и така нататък. Защо трябва да има такова голямо разнообразие в кандидатстването, отчетността и прилагането на нормативната уредба – И така, според нас е необходимо да има разностранност нормативната уредба само при необходимост. Но дори и в седмата рамкова програма има най-разностранни правила, финансови правила, правила за интелектуалната собственост и ние искаме да се унифицират правилата. На второ място, терминологията е също разностранна. Възникват проблеми с тълкованието, което се дължи и на разностранната терминология и на разностранната нормативна уредба. Затова ние призоваваме за приемането на обща терминология, и прилагането на термините по, по един кохерентен начин в различните финансови схеми. На второ място трябва да се премахнат неясните правила и противоречащи се правила. Има много правила, които противоречат на първоначалните правила, прияти от законодателя. Това е въпрос, който трябва да се реши в бъдещите рамкови програми. Третият елемент, също много важен, стабилността, устойчивостта на правилата и регламентите. В седмата рамкова програма забелязахме, че по време на процеса бяха прети правила, които доведоха до голяма несигурност за бенефициентите и институциите. Един от принципите е Правилата трябва да се определят в самото начало и трябва да останат непроменени по време на целия процес, свързан с рамковата програма. Вече споменах е, разнообразието от методи. В това отношение призоваваме за предоставяне на по-голяма възможност за различни методи за определяне на дейностите, разходни пера, разходната основа и изчисляване на времето, което се полага като труд. Една от препоръките и за частния сектор от Международната организация е всяка институция да разполага с счетоводни практики, които не е задължително да си същите. Вместо да се принуждават всички институции да приемат една система, те могат да предлагат различни методи. Относно работното време на служителите. Проблемът ни тук е, са правилата отново в Канада и в Австралия, в висшето образование, при такива сложни институции като университетите, е установено, че има други по-добри методи за изчисляване на времето, което е положено като труд. Сегашните форми за възстановяване на косвените разходи трябва да позволят по-широка гама от различни методи за идентифициране на преките и косвени разходи по проектите. Това е свързано с това, което вече казах. Обичайната счетоводна практика – Едината счетоводна практика не може тук да се прилага като принцип. Трябва да се позволят различни методи. На последно място, във връзка с нормативната уредба, финансовата устойчивост. В момента има силно намаляване на публичните средства за университетите. Кризата засяга и бюджетите на институциите на висшето образование. Същевременно се увеличават конкурентните финансови схеми, с които не се покриват всички разходи по проекта. Тоест, проблема с финансирането ще се задълбочи. Не отчитаме този факт, но в рамковата програма имаше някои положителни моменти по линия на финансирането – на пълните разходи, но по отношение на косвените разходи трябва да се предприемат допълнителни мерки. Дейностите и проекти трябва да се финансират изцяло по линия на реализираните разходи. По отношение на реализацията и на процеса, следните са основните моменти. Интерпретация или тълкование – Никое тълкование не трябва да противоречи на принципите на упростяване. Нуждаем се от ръководни принципи за упростяване. Не трябва да се правят такива тълкования, които са против тези принципи. Процедурите трябва също така да се основават на доверие. Как можем да реализираме това? В университета е много важно в диалога да участват всички заинтересовани страни, за да се добие по-добра представа за дейността на университетите и начина на тяхното финансиране. Университета не се занимава само с преподавателска и научна дейност. Той има и социални дейности, социални аспекти това е много сложно положение, то се отразява върху начина на финансиране на институциите. Ако се финансира само един елемент от мисията на университетите, не е достатъчно. Трябва да добиеме комплексна представа за цялата мисия на университетите. Също така хубаво да се разгледате най-добрите практики, да се възприемате. Тук ще спомена само един пример. В Великобритания – за висшето образование е прият метода на пълното признаване на економическите разходи, което е една от водещите системи във висшето образование за идентифициране на разходите. На нея трябва да се гледа като пример за добра практика, но има много проблеми при внедряването на тази практика на други места. И на последно място сертифицирането на методологията макар на теория е нещо, което много е полезно като средство за упростяване, не може да се реализира и не дава резултати. Ето защо трябва изцяло да се прегледа системата, да се преосмисли. Тук отново ще се водещи нашите принципи, които споменах. Трябва ясни правила, които да са съобразени и с действителността в университетите. Това е необходима предпоставка за постигането на успех. Пет основни елемента, които са необходими за изваждане на дискусията на следващия етап. Първо, трябва да се отчете голямото разнообразие на разходни методи във висшето образование. Не искаме да имаме различни системи, различни скорости – на развитие, без да ги отчитаме. И така, ние трябва да подкрепяме развитието на метода на пълна отчетност на разходите. Да ви дам един пример. По седмата рамкова програма реализираме проект в момента, чиято цел е в редица държави членки да засилим и подсилим развитието на пълната отчетност на разходите. Очакваме това да е много полезен пилотен проект. На второ място, трябва да се извърши задълбочен анализ на начина по който се прилага действащата уредба в голям брой различни университети – също трябва да се създаде и форум на заинтересованите страни, в който да участват всички бенефициенти и заинтересовани страни. Там е място, където да се обсъждат проблемите и да се търсят практически решения. Ние трябва да продължим диалога с всички заинтересовани страни, Нашата асоциация от своя страна е готова да предостави натрупания си опит в този дебат. Четвърто място. Трябва да проучим възможността за изключване на финансирането за научно-развойна дейност от общите правила на финансовият регламент. Един проект за строеж на мост се различава много от научно-развойната дейност. И на последно място, както споменах, има редица проблеми, свързани с е, реализацията – затова трябва да се заде група, която да следи напредъка и реализацията на правилата. Заедно с всички останали заинтересовани страни, тук парламента трябва да изиграе своята роля и незабавно да коригира всички проблеми, свързани с следващите рамкови програми. Искам да ви благодаря за поканата. Очаквам се с нетърпение да проведем дискусия. Благодаря ви много. А сега Ерик Шулц има думата, изпълнителен директор на Артемис. Той ще ви представи съвместната технологична инициатива. 15 минути има на разположение. Заповядайте. Dear members, ladies and gentlemen, I would like to thank you all for... Уважаеми дами и господа, искам да ви благодаря за поканата. Първият оратор днес каза, че сигурно има по-важни неща от съвместните технологични инициативи. Аз от моя страна ще говоря само за тях. Ще ви запозная с това, какви са проблемите, с които сме се сблъсквали, кои, с които се сблъскваме в момента. Тези съвместни технологични инициативи са нов инструмент в, рамката, в рамките на програма за научни изследвания 7, съгласно член 171 от договора. Искам да посоча, че има пет съвместни технологични инициативи. Те бяха почти едновременно създадени. Те са от два типа. Има три, които се използват модела за сътрудничество между а, индустрията и комисията. Чисти, чисто небе, инициативата за а, нови медикаменти а, и инициативата за въглеродни и горивни клетки. Инициативата идва от комисията, но има съществено влияние на индустрията. Финансовия модел използва традиционния модел на рамкова програма 7. Артемис и Еняк следват модела индустрия, комисия и държави членки. Финансирането е на базата на съфинансиране от страна на комисията и държавите членки. Искам да се спра също и нещо свързано с програмата за тази сутрин. Аз не съм бенефициент, въпреки че така съм представен, защото средствата се предоставят на индустрията, на големите предприятия, на научно-изследователските институции. Артемис, вградени компютърни системи, ЕНИАК, наноелектронни технологии. Ако разгледаме мобилните телефони, които използваме днес, ще забележите, че те се различават съществено от тези, които сме използвали преди 3 години. Ако погледнете портативните си компютри, също ще установите, че и те се различават съществено от тези, които сте използвали преди години. Автомобилите също са по-различни. И всичко това се случва благодарение на съчетаването на микроелектроника, на системни технологии и а, вградените интелигентни системи. Всички тези системи а, са много взискателни сложността нараства значително. Също трябва да се увеличи надежността, наличието, което да, е винаги, на разпол... да винаги да са на разположение. Всичко това изисква много инвестиции, за да се инвестира в бъдещето. Ето защо през 2004, т.е. преди много-много време, Индустрията, заедно с комисията, създаде Артемис като технологична платформа. Беше изготвена програма за стратегически изследванията, като се отчитаха изискванията а, и нуждите на европейската индустрия. Това беше направено от европейската индустрия и тогава аз председателствах работната група, която изготви тази стратегическа програма. Стълбовете на този храм, който е на лице днес, са инструменти за обединяването на научните изследвания в Европа. От една страна имаме традиционните инструменти на рамкова програма 7. Това се извършва от самото начало. На следващо място имаме регионални, национални програми. Те отчитат нуждите на национално и регионално програми, а в средата имаме Еврика и и Артемис съвремен, съвместната инициатива. Това са а, двата средни стълба. Те са по-близко до, до пазара, подобно на а, това, което има при Еврика. И така как действа системата. От лявата страна имаме Артемис, имаме асоциация на индустрията, която е създадена като съвместно предприятие. Тук виждаме различните членове, големи компании, малки и средни предприятия, научни организации. Има управляващ съвет, както и председателство. Аз имах привилегията да бъда един от пете въщи основатели на Артемис, и също работихме по а, създаването на съвместното предприятие през 2007. От друга страна са обществените органи, държавите членки и комисията. Те са финансовите инструменти за съвместното предприятие. А по средата имаме съвместното предприятие Артемис – Имаме управляващ съвет, комисия за индустрия и научни изследвания, изпълнителен директор, както и служба на съвместното предприятие. Считаше се, че този инструмент трябва да се управлява чрез една улекотена, ефикасна структура. Но от друга страна това е орган, и затова има известно разминава между мерите изисквания. Комисията представлява индустрията, отговаря за всички документи, свързани с дългосрочното планиране по стратегията и прави предложение на управителния съвет. От друга страна, всичко, което е свързано с средствата за финансиране и на проекти е въпрос, който се занимава управителния съвет на публичните органи. Нещата работят за сега добре, но няма този размах, който беше предвиден първоначално. Артемис беше първоначално под управлението на комисията защото според член 60 от регламента на съвета, изпълнителният директор и съвместното предприятие трябва да бъдат автономни, но, съве, но комисията трябва да отговаря за управлението на това съвместно предприятие. През септември миналата година се установи, че всички правила, които се прилагат, са прехвърлени на общностен орган. Ние от страна на индустрията считахме, че службата трябва да бъде много улекотена, да има само няколко финансиста, един екип от 10-15 души, не повече. Но всъщност за сега а, ние сме 10 а, и ако отчитаме предвид също и секретарите за хората в комисията и тези, които се използват в индустрията, разликата е доста голяма. Ние се опитваме да бъдем максимално близо до стандартите, установени в индустрията. И така, с тези 10 души трябва да изпълняваме всички тези а, задачи. Имаме служител, който отговаря за опазване на личните данни. Имам също местен а, а, орган, който се занимава с а, сигурността. Също и имаме финансисти. Аз а, имам свободата да реша какво да използваме, какво не, но ако не се а, придържам към а, тази структура няма да изпълня изискванията. Така че има най-различни видове служители. На 26 октомври ние получихме автономност, след като започнахме работа през септември. Но дали всичко това приключи? Съвсем не. Проведох среща с много хора и а, ми казаха, че трябва да имаме щатен вътрешен аудитор. Това ми се струва напълно безумно. Нуждая се също от комисия, отговаряща за персонала. Всъщност, на практика, това, което се иска от нас, е да копираме на по-малък, по-малък мащаб с 10 души структурата, която съществува на ниво, на което работят хиляди служители. Сметната палата в много от коментарите, които ми изпрати, поиска да назнача ръководител по информационните технологии, но аз отговорих, че няма да имам отделен менеджер за информационни технологии за екип от 10 души. Искаше се също строго прилагане във всички случаи съвместната нашето предприятие има счетоводител, но ние правихме сериозна грешка. Ние решихме да открием две банкови сметки за получаване на средства, защото получавам такива от комисията, които разпределям, както и от асоциациите на индустрията. И така имахме две банкови сметки за получаване на а, средства и една банкова сметка за а, отпускане на средства, но имах един служител, който отговаряше за финансирането. което се оказа недостатъчно. А, според Генерална дирекция бюджет и ми трябваха два дни, за да ми разрешат да огледат по-щателно персонала, с който разполагам за прехвърлянето на средства от една банкова сметка в друга. Тоест, понякога хората задълбават повече в процедурата, отколкото в същността на въпросите. Това никога няма да се случи при мен, докато аз управлявам това съвместно предприятие противно на колегите, които казаха тук. Може би ще трябва да се върна отново тук, защото един ден ние ще се нуждаем от освобождаване от отговорност по изпълнението на бюджета, т.е. една година може да се яви отново пред вас. Това, което искам да кажа тук е, че ние обмисляме възможни промени в финансовия регламент. И това е много важно. Има регламент за служителите. Това също е, е важно, но това е само едната част от проблема. На следващо място са правилата за прилагане, където много хора в а, тази а, среда осложняват допълнително нещата. Тези правила за прилагане ограничават а, прилагането на финансовия регламент или на регламента за служителите. И има и трета стъпка, сякаш първите две не са достатъчни. Начина по който а, хората а, тълкуват тези а, правила за прилагане, това ограничава допълнително нещата. И така, моят апел е да променим финансовия агремент, когато се налага, но да убедим хората да се упростят правилата за прилагане – както и да променим самата култура. На интернет страницата беше качен важният доклад, изготвен от експертите. Там се анализира какво е направено през, за първите пет съвместни технологични инициативи, какво може да се подобри и какво може да се направи за в бъдеще и как може да се облегчи съществуването на сега вече създадените съвместни технологични инициативи. В този доклад се съдържат много интересни, много полезни предложения. Аз съм подбрал две. Да, има известни предимства Европейския орган да следи спазването на правилата, но това трябва да става според преразгледаният финансов регламент и то съществено променения финансов регламент в Артемис. Ние имаме променен финансов регламент, но ние се нуждаем от повече промени за допълнително упростяване и изясняване на нещата. И втората препоръка да се създадат ясни, упростени изисквания за отчитане всичко да бъде пропорционално, когато имате организация от 10, 12, 30 души, защо е необходимо да се прилагат същите правила за създаване на комисия за персонат, както за организация с 2000 служители, например. И така моето послание е, че има нов инструмент под формата на съвместните технологични инициативи, Що се отнася до Артемис и Ениак, те са много мощни инструменти от гледна точка на комисията. Това е най-ефикасната програма, една евро от комисията, която разпределям сред участниците в проекта. Това са 60-70% от финансирането. Тази роля е много важна и предоставянето на това едно евро генерира между 6 и 7 евро, защото когато комисията предоставя 1 евро, държавите а, членки осигуряват поне 1,9 евро допълнително, т.е. се стига а, до резултат, който е 6-7 пъти по-висок от вложените средства. Това е много ефикасно, от гледна точка на комисията, но е много сложно а, и за това нека се опитаме да упростим тази процедура. Благодаря ви, господин Шуц. Господин Бойкот ще вземе думата, директор на групата Технополис. Там също става дума за изследователска политика и програми. Имате 15 минути за вашия доклад. Заповядайте. Mr. Chairman, members of the European Parliament, ladies and gentlemen, thank you very Господин председател, госпожи и господа депутати, благодаря ви за поканата. Бях помолена да спомена някой. да направя изложение за ефективността и ефикасността на седмата финансова програма. Няма да разглеждам в подробности финансовите аспекти, упростяването, аз ще разгледам въпроса дали този фонд за финансиране на научно-развойната дейност е ефективен и ефикасен. Няколко думи, за да добиете представа защо съм тук в залата. Нашата група Технополис е независим оценител на финансирането на научно-развойна дейност в Европа. Участвали сме в много проекти по 6 и... оценки на проекти по 6-та и 7-та рамка рамкова програма. Сътрудничахме си с Сметната палата по специалния доклад за оценката на развойната дейност. Провели сме много оценки на въздействието на рамковата програма върху държавите членки. Аз участвам и в инициативата за опростяване. Тоест, ние разглеждаме рамковата програма и резултати от нея. Ние не гледаме на нещата от гледната точка на бенефициентите. Всеки казва, моята сфера е специална и се нуждаем от различен подход. Моята теза обаче е, че научно-развойната дейност е област, където не е лесно да се оцени ефективността затова искам да повдигна въпрос от какво се нуждаем, за да извършим добра оценка и как финансовият тип одит се вписва в цялата картина. Научно-развойната дейност е своеобразна, защото към нея има присъщ риск. Човек, когато започва, не знае какъв ще е крайният резултат. Ако помолим участниците в рамковата програма да сведат риска, до минимум, това ще доведе до много малко иновации. Ние искаме научно-развойна дейност, с която се предприемат рискове, насилват се границите и се поставят основите за бъдещето. Но много трудни са резултатите, да, много трудно да се предвидят резултатите от една рискова дейност. Трудно е да се направи оценка на ефикасността, защото няма пряка връзка между вложените средства на данакоплатеца и крайния резултат. Има редица фактори, които се намесват в процеса. Някои от двигателите на иновацията идват от обществото, от бизнеса. Просто не може ефикасността да се разглежда на базата на това, което е вложено в началото. Да речеме по програмата, ако се финансират 100 програм, про, проекта, ще видите, че има някои малък наброй проекти, които са много успешни, с големи последици, но има и редица проекти, които е, не са отговорили на първоначалните очаквания. Предварително човек не знае какъв ще е крайният резултат от вложените средства – няма да навлизам в подробности, но едно от важните неща е, че има един отстъп във времето. Ако днес направите инвестиции в научна дейност, резултатите от тях ще се наблюдават след 5 или 10 години. Имаме примери за проекти по рамковата програма, в които е инвестирано през 70-те години на миналия век, а резултатите от тях са след 15 или 20 години по-късно. Не трябва да забравяме, че научно-развойната дейност оказва въздействие върху обществото и политиката. Тук бенефициентите не са само научно-изследователските институти. В здравеопазването, хранителното вкусовата промишленост се разработват по-добри проекти благодарение на научно-развойната дейност по линия на рамковата програма. И тези фактори трябва да ги отчитаме, когато правим оценка на резултатите. Ако разгледаме всички оценки на рамковата програма на, на национално европейско равнище, ще видите, че един проект от рамковата програма не може да се разглежда отделно от средата, в която е реализиран. Не може да кажем, проектът е довел до това. То е едно от парченцата на един по-голям пъзъл. от всичко, което вършат е, останалите университети. Така че отраженията са по-големи. Те засягат е, не само единичния проект, а по-скоро цялостната организация. Друго нещо, свързано с научно-развойната дейност. При един рисков проект може да има провал. Това трябва да се приема провалите могат да са много важни. Е, редица пъти сме установявали, че неуспешните проекти са много полезни за научните работници и за бизнеса. Да знаят кои са нещата, в които не трябва да инвестират повече, на къде не трябва да се насочват инвестициите. Като си има предвид рисковият характер на научно-развойната дейност, човек не може да очаква, че всеки проект ще има економически резултат. Не може да очакваме многократна възвръщаемост на всяко вложено евро при всеки един проект. Така че от е, бизнес гледна точка много хубаво да се видят кои неща не действат, за да не се тръгва в тази посока. Има и редица косвени ползи, участие в съвместен проект, е, споделяне на опит. Е, това, което установяваме е, че административното бреме се превръща все по-голяма пречка за бенефициентите и участниците в рамковата програма. Както казаха и колегите преди мен, комисията наистина има проблем с доверието в нея – Следването всички тези правила не е просто нещо досадно, то се превръща в проблем с доверието в комисията. Има редица видови организации, малък и среден бизнес, например, които са загубили доверието в рамковите програми. Колегите преди мен вече засегнаха тази тема. И така, опростяването е много важно – защото то може да подобри ефективността и ефикасността. Една целева група са малкия и средния бизнес, който вече се отказва от участие в рамковата програма. Но има и много университети, които вече не са готови да играят ролите на координатор. Ако загубиме и тези субекти, количеството усилия, които се влагат в един проект, от административна гледна точка, гледна точка на счетоводството, се удвояват. Ако се намалят тези усилия, ще има много повече ресурси, които да се вложат в присъщата научно-развойна дейност. Голям проблем за редица организации е ниската степен на успех. Самото кандидатстване е един дълъг процес, Мисля, че е хубаво да се улесни процедурата по кандидатстване, да има предложения на два етапа, едно по-просто предложение в началото и по-задълбочено на втория етап. С това ще привлечем нови участници, според мен. Както вече бе казано, има различно толкование на правилата, има нужда от по-голяма унификация – заинтересованите страни казват, че финансовите правила са истинския проблем. Тази тема е, вече бе засегната, няма да навлизам в подробности. Но усещането е, че тези системи са подходящи за обикновените търгове, но не и за научно-развойни проекти, които са свързани с висока степен на риск. Вижте, научната общност не ни казва, дайте ни парите, пък ние ще се занимаваме с тях. Тя чита факта, че трябва да има отчетност. И в тази връзка оценките са много важно средство за отчетност. В днешната система за наблюдение на проекти показва, че балансът е изместен към финансовата и административната част на проекта. Има и тенденция да се избягват големите научно-технически рискове, защото ако проектът се провали, това, видите ли, ще е лошо за съответната организация, която го реализирала. Мониторинга се гледа на формалната страна, а не на съществената страна. Не казвам, че няма смисъл от оценките. Има добри системи за наблюдение на проектите, да се види дали съдържанието е както трябва, дали са изпълнени дадените обещания. Но мисля, че всичко може да се оптимизира и пак стигаме до въпроса за баланса между финансовата и съдържателната част. Има партньорски проверки, има оценки в края на проекта от експерти, така че системата е вече на лице. Въпросите. нуждаем ли се от една система за контрол, ориентирана към резултатите? Или от система, която разглежда вложените средства и използваните парични ресурси? Мисля, че е по-хубаво системата да обръща внимание на съдържателната част, а не толкова на важните за счетоводството елементи. Но е малко опасно, ако кажем да наблюдаваме резултатите. Защото ако кажем това, означава, че знаем какви точно ще са резултатите в самото начало. А аз казах, че е много трудно да се предадат какви ще са крайните резултати. едно често наблюдавано явление. Нека да отчитаме нещата, които могат да се отчитат. Публикации, дисертации, но това е много малък елемент от цялата картина. Е, ефикасността на научно-развойната дейност не се свежда само до бройката на публикациите. Системата за контрол, ако е ориентирана само към нещата, които могат да се отчитат, няма да има смисъл. една система за контрол трябва да отчита присъщият риск, също и настъпилите промени в е, технологията и в економическия контекст. Когато се променят тези неща, трябва да се променят и, и самите изследователски проекти. Както вече казах, на лице е система за средносрочен преглед, окончателна отчетност. Не е като да приоткриваме топлата вода, целта е да използваме по-добре съществуващите системи. На последно място сегашната система за оценяване може да подпомага много по-добре рамковите програми. Въпросът е да намерим по-добър баланс между финансовият контрол и контролът на реално постигнатите резултати, на съдържанието на научната дейност. Положението в комисията не е по-лошо от положението в държавите членки. Тя е много добре оборудвана с системи за оценка, както е положението и в държавите членки. Тук не става въпрос да се измислят съвсем нови неща. Въпросът по-скоро е да се намери точният баланс, с който да се спечели по-голямо доверие и да се постигне по-голяма отчетност. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Хелкхолт, за презентацията. 40 минути имаме сега за въпроси и отговори.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 да бъде критикувана относно системата, свързана с изследванията и сложността на оценката, която се прави на системата. Аз няма да повтарям вече казаното, но мисля, че бяха откроени много важни, спешни въпроси. Ораторите подчертаха, че прилагането на шестата рамкова програма – изисква цялостна промяна в системата на управление. Това беше важен фактор. Аз се срещнах с много представители на литовската научно-изследователска общност, които отправяха същите критики към комисията. Мисля, че трябва да възприемем по-различен поведение. Последният оратор от Холандия говори за това, че неуспелите проекти също са важни, защото те дават сигнал да се спрат определени дейности. Индустрията подава сигнали за това, кои области могат да не бъдат успешни. Съгласен съм също, че ситуацията изисква промяна в нагласите. Не бива да се ограничаваме върху оценка само на разходите, а да говорим и за същността на научните изследвания, защото това е много сложна област и, по мое мнение, този принцип трябва в бъдеще да бъде наше ръководно начало. Освен това, Бих искал да кажа, че сега имаме практически предложения, които ни мотивират да променим своята политика. Сегашната научно-изследователска политика се концентрира предимно в старите държави членки, в по-големите държави, което означава, че по-малките държави членки е трудно за доста от а, организациите да участват в, в научно-изследователски проекти. Затова в бъдеще тази нагласа следва да бъде променена и да се създадат по-равноправни възможности за всички участници, за да могат а, а, да се включат и в а, стари и нови научно-изследователски проекти. Що се отнася до, научните, за, до финансирането на научните изследвания, то трябва да бъде насочено не само върху крупни проекти, но следва да се отчитат и някои субективни фактори, които са свързани с финансирането на един или друг проект. След влизането в сила на Лисабонския договор, Европейския съюз има по-високи амбиции за водеща роля в научните изследвания и се надявам, че ще можем да подобрим в бъдеще научно-изследователската си дейност. Всяка държава има свои постижения в сферата на науката и това може да послужи като здрава основа за участие в бъдещи научно-изследователски проекти. Що се отнася до рамкова програма 8, мисля, че трябва да се отдели важно внимание на регионалното развитие при извършването на научни изследвания. Само 126 милиона евро са предназначени за тази цел в рамкова програма 7. Това е важна област и следва да се създадат условия за по-широко участие на научните организации в такива изследвания. Благодаря, господин Балчитис. Господин Уди има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за организацията на това изслушване. С, голямо, така, с голям интерес изчакваме и втората част на изслушването. Що се отнася до научно-изследователската дейност, мисля си, че сферата на енергетиката, индустрията се занимава с въпроса за съдържанието. Ние се нуждаем наистина от изследователи, но се нуждаем и от изобретатели. Сега, да се върнем обаче на темата за бюджетния контрол, защото това е а, в сферата на нашите правомощия. Много комплексни са нещата в тази област. М- различни органи са компетентни. Първо се прави нещо, след това се прави точно обратното на онова, което е, е свършено. И това води до нещо невероятно, а именно Европейския съюз е, да стане не особено така приемлив вариант, най-вече в сферата на научно-развойната дейност. Още повече, че ние имаме желание и намерение да организираме научно-развойната дейност по-добре на общностно равнище. Аз все пак смятам, че проблемите не са чак толкова тежки. Какви са темите, които бяха споменати от бенефициентите? Ние имаме договори за а, отпускане на парите, имаме фиксирани суми, които се предоставят и след това одитите. Задачата на аудиторите е да проверят дали реалните разходи се отдалечават прекалено много от паушалните или фиксирани суми, които се предоставят. Разбира се, ние се нуждаем от упростяване в тази област – а имам някои предложения като заключителни а, коментари. Някой каза, че ние се нуждаем от междуинституционално споразумение между Комисията, съвета и Сметната палата. Сметната палата не бива да бъде включван навсякъде. Неговата роля е да даде, да предостави гаранции за всички дейности на Европейския съюз така, що се отнася до 2%, смятаме, че тази квота е напълно неподходяща за темата, която обсъждаме. Естествено, трябва да мислим за доброто управление. Бенефициентите, комисията и парламента съвместно следва да разгледат тези въпроси. Преди това обаче трябва да внесем яснота по отношение на миналото. Не можем да допускаме научните институти да работят, е, знайки, че над главата им е надвиснал над Дамоклев меч. Това, от което се нуждаем е, е един вид арбитражна институция. Естествено, нуждаем се от външен одит. Понякога резултатите са противоречиви, но рано или късно трябва да се намери някакъв компромис със сметната палата и това трябва да се осъществява колкото се може по-бързо. В бъдеще трябва да се използва и възможността за промяна на бюджетния правилник за да видим как можем да потърсим възможности за упростяване заедно с научните институти, за да не повтаряме грешките от миналото. Благодаря ви, госпожа Гресле. Сега няма да дискутираме дали чашата е полупразна или полупълна. Ситуацията в научно-изследователската дейност е много трудна. Сега не можах да бъда от самото начало тук, защото паралелно тече и бюджетна комисия. Там става дума за службата по външни въпроси. И моля ви се, трябва да упражним натиск да не съвпадат заседанията. Бюджетният контрол не е част от проблема, част от решението. Искам да отбележа това. От много години ние имаме проблеми както в 6-та, така и в седмата рамкова програма и ние продължаваме да ги наблюдаваме и може би сме едни от малкото, които наистина сме предлагали предложения за, е, сме давали предложения за решаване на проблемите. Искам да наблегна на това и да го повторя и пред комисията, има парламентарни решения в това отношение във връзка с проблемите в шестата рамкова програма. Просто да отнесете това послание със себе си. И аз много съжалявам за загубата на имидж на Европейския съюз в това отношение. И си мисля, че всички ние трябва да извлечем полки от тази ситуация. Първото, което трябва да научим е, че наистина се нуждаем от по-голяма унификация, но и от повече различия. Единност, унификация, що се отнася до терминологията, защото самите ние си създаваме проблеми. Постоянно се е, изобретяват нови модели на е, научно сътрудничество е, направо се нуждае от пояснения и вече сме тръгнали по един път, по който самите ние не можем да, да видим светлина и тук искам да окоръжа Интре да се заеме с проблема и да се занимават наистина с реализация на нещата, защото е, проблемите стават ясни в конкретните е, програми. Ние се опитахме да приемем критиката ви, и това обаче не доведе до резултата, който очаквахме. Има едно изследване, което много ясно показва, че проблемът е, че ние имаме правила, върху тях се надграждат постоянно нови правила и вече стигаме до ситуация на един хаос от правила, които няма човек, е, е, който да познава всички тези правила. Защо създаваме правила, които след това не прилагаме. И ако се наложи да ги приложим, възниква проблем. И мисля, че тук трябва да си направим изводите за осмата рамкова програма и вече се радвам на становището, което ще излезе от комисията и очаквам с нетърпение заключенията. Дискутирахме въпроса за бюджетния правилник. Смислено е сега да обсъдим въпроса. Имаме въпроса за толерирания риск. Това е една тема, която ни дава решение за всички проблеми, казват някои. Това не е вярно. Първо, трябва да погледнем правилата, които сме създали, да се занимаем с тези правила, да изчистим от тях шлаката, да ги детоксифицираме и да кажем, ето, възоснова на тези правила стигаме до резултати, които не ни харесват. Нека хвърлим тези резултати в кощето за буклук. Така не става. Дебатът за а, толерирания риск, а, за допустимия риск, а, е нещо важно. Тоест, първо трябва да дадем своя принос за упростяване на правилата. Част от упростяването на правилата е и Например, приемането на различните системи на отчитане на държавите членки, след като не смеем да предложим обща система за всички. Винаги се питам, защо точно тук имаме толкова проблеми. Нали? Има международни счетоводни правила, международни правила за създаване на баланс. Защо не можем да се обединим около тези международни разпоредби и да кажем, те въжат за всички? Така винаги са изглеждали нещата и в економиката, и в бизнеса, и не мога да разбера защо в тази област не можем да се разберем. И така, в крайна сметка изпадаме в една наистина трудна ситуация, защото ние държим на равното третиране на всички бенефициенти. В селското стопанство имаме 5% проверки. И там имаме систем, система на достъп до бенефициентите, и така нататък. Тук все още сме много далече от тази система, така че аз наистина искам след това да можем да кажем на селските стопани, всички се третират по равен начин в тази Европа, не да кажем земеделците, понеже те в културно отношение са по-далеч от нас, ги третираме и контролираме по друг начин като бенефициенти, в областта на науката е друго. Така че наистина искам да си облегчим работата и искаме истинска наука, истински изследвания в тази Европа, да се вземат предвид специфичните особености на научно-развойната дейност и да включим колкото се може малки и средни предприятия. Например, между шестата и седмата рамкова програма почти няма някакъв напредък по отношение на по-голям ангажимент на малки и средни предприятия и трябва да си помислим как да постигнем по-висока квота на участие на тези предприятия при осмата рамкова програма. Ще ни трябват иновативни подходи и в това отношение имаме нужда от вас. И така, благодаря ви за ем, така, виталността, за конкретността на вашите предложения. иска ми се специалната глава научни изследвания да бъде разширена и задълбочена в така, нашия бюджетен правилник, да намалим правилата, да ги направим по-стегнати. Тоест, имаме първо бюджетните правила, после правилата за участие в рамкови а, програми. А, въпросът е как да интегрираме тези правила за участие в бюджетните. И ако облегчим системата, наистина упростяването ще е много а, полезно. Но аз се надявам най-малкото или дори само от упростяването на правилата да постигнем много. Благодаря ви. Благодаря госпожа Гресле. Холи тоя. Благодаря господин председател. Благодаря за това интересно изслушване. Ние сме много благодарни на гостите. Освен това, те поднесаха предложения, а това не винаги се случва, когато имаме изслушвания и когато имаме гост-лектори аз и мои колеги, които от години работят в изследователския сектор, сме след, констатирали следното. Често се представят добри идеи в технологични платформи, въпреки това след няколко години констатираме, че тези идеи само от части са били предложени или а, са били обречени на неуспех. Или първоначално са били добри идеи, но всичко се а, така провалило а, в реализацията, защото се оказало, че инструментите не са достатъчни. А, преди това един от гостите ни представи съвместните технологични инициативи. През 2004 година бяха създадени технологични платформи, където партньорите се срещаха и разработваха стратегически визии, взимайки предвид различни възможности. След това се създадаха тези съвместни предприятия, институтът, който след това а, си извоюва автономия. А, във всичко това аз се връщам до 2004 година, но понякога наистина минават години, докато идеите се осъществят, докато се превърнат в действия, в оперативен инструмент. Това разбира се е нещо, което е интересно за комисията ИТРЕ. съвместните идеи функционират. Ако не функционират, ние трябва да имаме коража да ги а, премахнем. И още една точка. Организационната структура на тези съвместни технически инициативи, това са оперативни структури и ние се опитваме а, да а, вложим всичко това в а, регламенти, в национални устави и така нататък там а, се използват методи и инструменти, които може би пасват на комисията, които обаче не са а, адекватни за тези оперативни а, международни предприятия. Те се нуждаят от повече автономия, те не знаят а, как точно да подберат персонала си. Не можем да очакваме там да се създават същите структури, да се прилагат същите процедури, както в една публична институция или орган, както в комисията, например. Тези пет сектора, които бяха идентифицирани, със сигурност са били много добри за, тази съвместна, за тези съвместни инициативи, например, а, така, SkyClean или за иновативните лекарства, първо се правят анализите, след това обаче трябва да се взимат решения. сега, фазата на достъп продължава много дълго. След това идва фазата на а, изпълнение, фазата на контрола, на одита. Ако е толкова сложно да се подаде кандидатура и ако всичко това води до все по-намаляващ интерес от страна на потенциални бенефициенти, защото чухме такива гласове от научни институти. Те казват, че им коства страшно много енергия, за да подготвят кандидатура и това не си струва, след като всичко, целият този труд не си струва, след като шансовете за допускане са толкова а, нищожни. Тоест, казва ни се, условията за достъп трябва да се променят, защото тези процедури са изтощителни. Разбира се, се казва, парламентът иска стриктни и строги структури, но ние искаме прозрачност, законност, но преди всичко практичност, изпълняемост и за това комисията трябва да помисли за подобряване на условията за достъп, процедурите за достъп. Разбира се, ние сме съгласни с последващите процедури в процеса, с одитите, с контрола, но това не бива да бъде за сметка на резултата. Шестата рамкова научно-изследователска програма по отношение на нея, разбира се, се извършва така един анализ на ползите и разходите, изследват се измамите, потенциалните и така нататък. Това е важно, разбира се, но в крайна сметка се стига до една ситуация, в която ние сипем пари на одитни дружества и компании, за да проверяват тези програми. Следващия говорител Аяла Сендер. Благодаря ви, господин председател. Много ви благодаря за а, това изслушване. Имам един въпрос към четирите гост-лектора. Всички те а, идват от една и съща структура или организация, която има опит на местно или национално равнище. А, други имат опит в университети, в областта на международното сътрудничество и затова моя опит, един съвсем честен въпрос искам да задам. Всички тези проблеми, които бяха споменати, свързани ли са те единствено с факта, че Европейския съюз създава много голяма комплексност и сложност. Представителя на Артем, Артемис каза, че всички тези правила, които са в разпоредбите за прилагане, устава за персонала, за сътрудниците и така нататък, са изключително сложни. Все пак става дума за, за три правилника. Не мога да приема, че е чак толкова сложно да се приложат. Много ми е, беше интересно това, което бе казано по отношение на това, че се нуждаем от повече специфичност. Ако става дума за един регламент, който е в сила и за други концепции и потребности, които не са толкова специфични области, в които има технологични рискове, тогава може би нещата трябва да се разгледат по-подробно, по-задълбочено. Тези три правила не са чак толкова комплексни, но може би не са подходящите, не са правилните. Може би може да дадете още малко разяснения. А иначе съм съгласна с казаното от госпожа Тоя за кандидатстването за достъпа. Това, което мене лично ме стресна, е, че има университети, лаборатории, научни институти, които не участват в достатъчно степен, не подават кандидатури. Те трябва да бъдат насърчени. И това трябва да е една от най-важните ни цели. Благодаря. Господин Мартурел, е, госпожа Мартурел всъщност, извинете. Благодаря, господин председател. Благодаря от моя страна за отчетливите разяснения. И благодаря много за това изслушване. Отлична е бе тази идея да се организира това изслушване. По принцип не искам да повтарям онова, което колегите вече казаха. Мога да се подпиша под повечето от нещата, които бяха казани. И ние много добре знаем, че упростяването е абсолютна повеля в научните среди. Искам да поздравя Испанското председателство, че превърна упростяването в приоритет. И наистина ние трябва да имаме ухо за това, което казват експертите. Във всеки случай обаче има проблеми, които означава, че правилата за участие, бюджетния правилник трябва да бъдат променени, особено с оглед на предстоящата осма рамкова а, програма, защото в тази фаза на седмата рамкова програма вече няма смисъл да запазваме система, която е прекалено комплексна и тромава. Но поступиха правила, поступиха постъпиха въпроси, които показват, че ние бихме могли да упражним солидно влияние, защото ние сме, е, така да се каже, изминали вече половината път в е, седмата рамкова програма. Така, например, е, тълкованието на различните концепции в това отношение комисията би могла да положи усилия а, и предварителните проверки, така наречения ексанте контрол, без споменат от мнозина, също така допустимия марш на риска, това не са някакви огромни а, така, проблеми, но във всеки случай в това отношение в, при тази рамкова програма нещата биха могли да бъдат упростени. И след това имам един въпрос, който считам за важен тук. Понякога липсва координация между националните аудитори и а, аудиторите от Европейската комисия. Не знам дали не може да се постигне нещо, е, така че да се подобри тази координация. Знам, че в някои случаи е имало е, големи е, разногласия, което в крайна сметка е водело до солидни проблеми за научните работници. Е, бих искала да чуя мнението на комисията по този въпрос и да не чакаме до осмата рамкова програма в това отношение и още сега да чуем е, някакви предложения да променим някои неща. Благодаря ви. Господин Оди, съвсем накратко още. Нямаше изказване на Олаф в това отношение във втората част. Не е предвидено. Измамите са много важни за нас като тема. Дали не можем да чуем нещо и по този въпрос? И а, така, обогатяванията също така. Председателят, има ли други изказвания, други желащи да кажат нещо от страна на депутатите? Различни въпроси имаше към вас, заповядайте. Well, I would like to, uh, Бих искал да отговоря на въпроса, който беше поставен в връзка с проблемите, предизвикателствата, дали са само на европейско ниво или съществуват и на национално. Всъщност, един проект, който реализираме сега, Имаме доста доказателства от различни институции, които показват, че въпреки, че в различни страни съществуват сложни елементи в финансирането, резултатът показва, че според много институции те намират европейските изисквания за много по-сложни от националните. Също има индикации, че в рамките на институциите се формират различни политики. Ако има альтернативно национално финансиране от гледна точка на управлението, тогава учените се насочват към националните програми за финансиране, а не към европейските. И мисля, че това е тревожно явление. Когато се правят препоръки има реална опасност целта на европейско финансиране е да не постигне целите, ако не бъдат решени тези проблеми. Действително, трябва да засилим участието на институциите в европейските програми за финансиране. Винаги ще има кандидати за финансиране на европейско ниво, но въпросът е дали те са най-добрите и дали може да се постигнат най-добрите резултати. Има доказателства, че нещата са по-сложни, що се отнася до европейското финансиране. Трябва да видим какво правят нашите конкуренти, например в Австралия, в САЩ. В Австралия се извършват в момента реформи за финансирането на научните изследвания с оглед да се оптимизира използването на тези схеми за финансиране. Ние трябва да е, държим сметка за това, което се случва извън Европа в тази област, да не загубим конкурентоспособността си. Благодаря. Има ли друг от нашите експерти, който иска да вземе отношение? Искам да отговоря на въпрос, поставен от е, италианският депутат по съвместните технологични инициативи. През 2004 започна работата, трябваха 4-5 години, за да се реализира. Нещата бяха сложни, но сега всичко действа. Всъщност е, имаме една, един чудесен двигател Ферари, но резервуара е наполовина пълен с гориво. Искам също да добавя един коментар относно аудитирането на разходите. Начина по който функционира Артемис е, че ние разчитаме на държавите членки. И а, представянето на доказателства за авансовите плащания така както в размера, в който се признавате от държавите членки. Това се прави а, на национално ниво. Когато има договори с нулево финансиране или по отношение на страни, които не членуват в Артемис, Ние прилагаме правилата по рамкова програма 7, но това е по-скоро изключение. Благодаря. Беше поставен въпрос дали проблемите са чисто европейски или по-скоро национални. Има определена европейска специфика трябва да имаме предвид, е, че по-голямата част от е, финансирането за научни изследвания се изразходва национално. В повечето страни може да се установи, е, че има отчетни системи, които се прилагат по отношение на реализирането на рамковите програми. Голям брой страни участват в рамковите програми. Затова нещата очевидно са трудни. Не може да имаме една счетоводна рамка. Трябва да се отчитат спецификите на националните счетоводни рамки. Това осложнява конкретно нещата в европейски план. Госпожа Греслер също предложи преди няколко минути, че може би трябва просто да признаем, че Съществуват национални утвърдени е, системи, неща с които хората са свикнали да боравят, защо просто да не ги приемем е, за европейските ни цели. Няколко души споменаха финансовия регламент, е, който е в основата на проблема. Но аз имам съмнение в това отношение. Комисията проведе публични консултации по финансовият регламент. Ние участвахме в анализирането на регламента, както и на правилника за приложението. Не установихме кой знае какво, което да е особено шокиращо. Всичко звучеше доста разумно. Проблемът е, че има прекомерно на тълкователност на правилата. Аз говорих за междуинституционалната култура за контрол. Мисля, че трябва малко да успокоим топката в това отношение. Благодаря. Следващият оратор. Съвсем накратко по въпроса, поставен от испанския депутат относно това, дали трябва да преразгледаме начина по който гледаме на научните изследвания в рамковата програма. Сега фокуса е върху това дали работим добре, дали средствата се изразходват добре, но мисля, че основният проблем, основното предизвикателство в Европа е дали правим верните неща, дали изразходваме средствата по начин, който действително помага на научно-изследователската общност да предлага на индустрията решения, които да я правят по-конкурентоспособна. Средствата, които съществуват за извършване на анализ, позволяват да се разгледат всички тези проблеми, по-доброто изразходване на тези инструменти за постигане на набелязаните цели и изискват повече внимание, а не само да гледаме дали средствата са правомерно изразходвани. По-скоро трябва да акцентираме върху това, дали се насочваме в вярната посока, дали правим верните неща. Председателят, благодаря ви много. Сега преминаваме към втората част на днешната инскусия, която е посветена на нови перспективи към подобряване на управлението и рамката за упражняване на контрол. Искам да дам думата на представителя на представителя на Испанското председателство на съвета на Милагрос Кандела. Имате думата. che avrà 15 minuti per il suo intervento. Grazie. Eh, buenos días a todos. 15 минути имате. Добър ден, уважаеми дами и господа. Благодаря ви много за поканата, за това, че ме поканихте на това изслушване. Ние смятаме, че това изслушване е, е много положително мероприятие в рамките на дебата и на разсъжденията за това как да се подобри участието в е, научно-изследователските програми. Първо, бих искала да ви е, съобщя с голямо удоволствие, че за Испанското председателство тази тема за упростяване на участието в рамковата програма и като а, цяло за участието във всички програми за подкрепа на научната дейност а, и иновациите, е, така, бе взета много насериозно от нас, защото а, бе а, така Комисията обеща през 2010 година да представи съобщение в това отношение и това ни насърчи да работим заедно с Комисията и с всички институции, така че да дадем своя принос за изпълнение на този призив, нещо, което всички ние приветстваме в областта на науката и това въжи за всички участници. Испанското председателство на съвета а, положи усилия до този момент да флексибилизира а, дебата, да му даде тласък и по, поради това а, в края на февруари ние организирахме един семинар, много участници в това изслушване, бяха гост-лектори, участваха в този семинар, бяха обменени много мнения, идеи, разсъждения и като продължение и така, резултат от този семинар, ние изготвихме предложение за съвета на министрите по-конкретно за съвета по конкурентоспособност, където а, трябваше да бъде обсъждана темата за научните изследвания и на този съвет трябваше да бъдат прияти политически насоки, като темата, разбира се, а, няма как да бъде а, приключена и окончателно разгледана по време на Испанското председателство, тя ще бъде продължена и през следващите месеци. Разбира се, с, с предложението за преразглеждане на а, правилника за бюджета. Представихме предложение за съвета на министрите. По настоящем въпросът се обсъжда, а представители на държавите членки в е, рамките на работните групи на съвета обсъждат интензивно тези аспекти. Аз исках да ви съобщя най-важните е, аспекти, които вече участи така бяха е, представени от участници. За съжаление, аз нямах възможност да дойда още в началото на днешното изслушване, защото водихме трилог днес по отношение на решение на съвета и парламента. За щастие тази среща, този трилог премина много успешно, но пък нямах възможност да участвам от самото начало в изслушването. Проекто заключенията за политическа подкрепа от страна на министрите, проекто заключения предвидени за предстоящия съвет по конкурентоспособност, има преди всичко за цел да направи по-гъвкави процедурите, да ги опрости и то във всички фази подаване на кандидатурата, оценка, последващ анализ, одит по отношение на помощите, които отпуска Европейския съюз за изследвания и иновационна дейност. Ние смятаме, че е подходящо тук е, да бъдат упоменати два аспекта, които е, може би също не са никак маловажни. От една страна съществуват определени насоки, чиято цел е, е допълващо ползване на инструментите за общностно финансиране. Мисля си за това, че независимо от рамковата програма, ние имаме програмата за иновации, програмата за конкурентоспособност, структурните фондове. Комисията залага използва голяма част от кохизионните и структурните фондове за научно-развойна дейност, за изследвания и много често чуваме, че е трудно да, да се използват тези средства чрез взаимно допълване на суплементарен принцип. И на трето място ние изразихме своята позиция за необходимите подобрения, които трябва да се осъществят, що се отнася до информацията и прозрачността на европейските програми за подкрепа на научната дейност обърнахме внимание на редица принципи. Един от принципите е принципът за яснота, простота, ясно дефиниране, прозрачност, като маржовете за тълкувани различия трябва да бъдат намалени до минимум. Освен това една приемственост и кохерентност на правилата, т.е. необходима е хармонизация на правилата, така че да се прилагат едни и същи правила по отношение на едни и същи аспекти, дори когато става дума за различни програми. На трето място, ние смятаме за изключително важна стабилността и правната сигурност, т.е. правилата трябва да бъдат стабилни и тяхното тълкование трябва да не се разминава в различни ситуации. На четвърто място, това, което вече чухме и което искаме да подкрепим, е, че финансирането трябва да почива на взаимно доверие. Тоест, доверие в научните работници, в участниците, като разбира се, или макар, че трябва да бъде гарантиран необходимия контрол на използването и разходването на публични финанси. Тоест, нуждаем се от разумно, разумен баланс между доверие и а, отговорност и проверка на тази, а, така, изпълнението на тази отговорност. Това, от което се нуждаем е финансиране, ориентиране към резултатите. Ако се концентрираме върху резултатите и отличността на изпълнение и ако вземем предвид вътрешно присъщите рискове на научно-развойната дейност, тогава в дългосрочен план ще бъде облегчен и целият процес на одит. Нещо, което многократно е било казвано на всички форуми, когато се говори за упростяване. Принципът на съвместимостта с аудиторските практики на участниците. Трябва да се избягва дублирането на контролна дейност и това винаги се изтъква, винаги се повтаря. Днес също го чух като позиция и на последно а, място оперативната съвместимост, т.е. ние се нуждаем от добри инструменти за планиране, за програмиране, така че да е възможно а, взаимодопълняемо използване на различните средства и възможности. по настоящен вече има редица предложения, които ние сме включили в тези проектозаключения, по които към момента в съвета се водят дискусии. И тук бих искала да придам приоритет на един блок от разсъждения, намаляване на сложността на тези правила. Защото е, бе споменато днес, че на европейско равнище е, са въведени отчасти непреодолими е, комплексности, но все пак някои от тях могат да бъдат коригирани, могат да бъдат преодоляни. Ние сме на мнение, че броят на инструментите трябва да се намали, по-настоящем има невероятно многообразие, много голям брой инструменти. Е, всичко това прави системата изключително сложна и не задължително е, винаги е така необходимо да се запази тази комплексност. Ние смятаме, че може би е добре да се извърши едно прогнозиране на разходите възоснова на очакваните резултати и едно, една предварителна преценка на усилията. Разбира се, това е в сила не само за разходите за дейностите, които се намаляват, да се намаляват след това. Независимо от това могат да се намалят и последващите проверки, експост проверките. В дългосрочен аспект ние смятаме, че много неща могат да бъдат направени, за да се постигне онова, да се постигне а, онова, което много проверки винаги са разкривали, и установявали под формата на радикални промени. Т.е. трябва да се помисли за альтернативно планиране на работните програми, особено по отношение на търговете, на тръжните процедури. Ние предлагаме принципно търговете, които тръгват отдолу нагоре, да се увеличат да има а, подробни инструкции за размера, за да се избегнат а, подробности за размера и състава на консорциума и не бива да се конкретизират прекалено много темите, т.е. насоката трябва да бъде по-отворена, по-широка, така че участниците в рамковата програма, учените сами да могат да съобщят какви предложения те биха имали. И след това има един блок, в който искаме да предложим така, да се тръгне по посока намаляване гъстотата на проверките. Това означава обаче по-добра екс-анте оценка, по-добра предварителна оценка и поради това ние се концентрираме върху а, започването на упростяването в първата фаза, т.е. при самата тръжна процедура, оценката на проектите и е, подбора. Това означава друг фокус, друг ъгъл при оценката, т.е. концентрацията трябва да бъде по-силно върху техническите аспекти и смятаме също така, че е много важно да се помисли за намаляване, да не кажа премахване на фазата на преговори. Защото тази фаза изключително много удължава а, процеса до самото а, така, определене на а, успялите на спечелилите кандидати и тук искаме да направим едно предложение, което може би на пръв поглед трудно би се приело или трудно би се разбрало, но подборът на оценителите и на а, участниците в а, комисията при а, определенето на това, кои проекти да бъдат финансирани, трябва да бъде усилено. И тук си мислим за възможности ам, от страна на комисията. Мислим се за това комисията да помисли за някаква научна или експертна комисия или комитет, който да бъде като дясна ръка на комисията и да помага на комисията да подбира оценители, проверители, които ще участват в тази първа фаза на подбор на предложения и проекти. Тук в това отношение бихме искали да разработим насоки, за да се облегчи взаимно допълващото се използване на различни възможности, за да има и по-голяма оперативна съвместимост. И бихме искали да, предо... да представим също така насоки по темата за информацията и прозрачността. И тук не бих искала да повтарям всичко казано, защото предполагам, че вие е, в достатъчна степен е, знаете тук какви предложения са направени до този момент. Тук, в това отношение, както вече ви споменах, се очаква на 26 май министрите в рамките на съвета по конкурентно способност да приемат тези заключения. Иска да ви кажа, може би вече сте го чули, но все пак да го съобщя още веднъж, че това е предложение на председателството на съвета, което все още не е получило единодушна подкрепа от страна на всички държави членки. Става дума за едно предстоящо събитие обсъждане на 26 май. Благодаря ви много за а, поканата за участие в този изключително интересен форум. Благодаря. Сега се обръщам към госпожа Клара Дераторе, представител на Европейската комисия. Разполагате с 15 минути. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, скъпи гости и колеги, искам да ви благодаря за поканата да участваме в това изслушване. Предишните меропри... изказвания бяха много интересни и... и е трудно човек да достигне техните постижения. Ще използвам отделеното ми време, за да акцентирам на няколко въпроси. Очевидно, но искам да го повторя, че ние като институция сме напълно ангажирани с упростяването. Аз съм се причастен към много от нещата, които се казаха тук в залата сутринта. Макар, че е постигнат напредък в седмата рамкова програма по линия на упростяването, и това се е признава от заинтересованите страни и ораторите в залата, Достъпа до нашите програми и подготовката на проекти все още се считат за трудни, особено за новите участници. Административното бреме по администрирането на проекта и счетоводството е прекалено голямо и за това има много време да мине преди отпускането на средствата и преди плащането. С началото на седмата рамка програма бяха направени редица упростявания, които бяха споменати. Някои от тях са свързани с нормативната уредба на програмата, други с самият процес на реализация и бизнес процедурите на комисията. Макар и някои от тях да бяха споменати, искам пак да ви припомня постигнатите постижения в седмата рамкова програма. Например, системата е организирахме по такъв начин, че предварителният контрол и обезпечителните мерки за участниците с слабо финансово положение бяха нам сведени до минимум, което улесни участието на малки и средния бизнес и високотехнологичните новосъздадени дружества. Също бяха намалени сериозно броят на удостоверенията за финансовото състояние, които да се предоставят също така въведохме и схема за единна уникална регистрация. Избегнахме положението няколко пъти да се вкарват едни и същи данни в нашата система. Въведохме и предварителната сертификация на счетоводната методология за повторно участващите субекти. Не са решени всички проблеми в сферата, но смятаме, че с този метод сме постигнали известно упростяване. Оптимизирахме изискванията за отчетност на проектите и удължихме отчетните периоди. Надявам се, ще съгласите, че сме постигнали напредък и по линия на оптимизацията на средствата на информационните технологии, с което много улеснихме връзката с бенефициентите, Опитахме се да подобрим и обслужването на бенефициентите, включително и по линия на наръчника. Съгласни, че това не е достатъчно, необходими са допълнителни мерки. Друг елемент на опростяването, той играе много важна роля и в намаляването на процента на грешките. Но степента на сложност, както споменаха ораторите преди мен, е неизбежна, както по линия на правата, така и по линия на критериите за допустимост. Защото много често целта на тези правила е да се постигнат политическите цели. Политиката, с която се занимаваме, не е проста. Това не трябва да ни обесърчава и да не възпира да извършваме упростяване обаче. Друг важен елемент на упростяването е намирането на точния баланс между тези различни политически цели и разходите, които носят те. Ораторите казаха, че, например, може да се намали броят на альтернативните механизми, което може да е един от резултатите. В комисията смятаме, че първата степка към устойчивото упростяване и трайното упростяване е стабилизирането на правилата. Контакти с бенефициентите, както знаете, ние започнахме едно допитване, в резултат на което установихме, че бенефициентите предпочитат правилата да са стабилни, отколкото малко по-прости. Защото спазването на едно ново, дори и просто правило, е свързано с разходи, изисква нова административна процедура и така нататък. Много често въвеждането на нови правила, които макар и да са по-прости, се счита за източник на проблем. Както знаете, ако няма проблеми, комисията ще приеме съобщение за опростяването, което е адресирано главно към парламента, съвета, комитет на регионите, економически и социалния комитет. С това съобщение ще се представят ясни и конкретни мерки за опростение по силата на действащото законодателство, но също ще проучим възможностите за по-задълбочена и дългосрочно по-задълбочено и дългосрочно упростяване при финансирането на научната дейност, особено с оглед на осмата рамкова програма. С съобщението за упростяване имаме за цел да стартираме една междуинституционална дискусия – която ще позволи на комисията да обмисли няко... за някои нови аспекти на финансирането на научната дейност. Например, по спорния въпрос за използването, системното използване на плоските ставки, еднократни суми, възможността финансирането да се извършва на базата на резултатите, както е препоръчала Сметната палата в редица случаи. Опростяването е основна цел и на други инициативи на комисията – Например, прегледа на финансовият регламент. Всъщност, финансовият регламент и правилника по прилагането му представлява общата правна уредба за управлението на средствата на Европейския съюз, включително и разходите в своя дейност. Ето защо успешният преглед на регламента е ключ и залог за допълнителният напредък по линия на упростяването. Комисията ще представи своето предложение в близко бъдеще. Както вече казах, истинският напредък изисква коригиране на баланса между доверие и контрол, поемането на риск, избягването на риск, какъвто и да е избраният оптимален баланс, с него винаги трябва да се гарантира доброто финансово управление, управление на публичните средства. За тази цел, както знаете, комисията наскоро ще представи съобщение за допустимото ниво на риск от грешки в сферата на научно-развойната дейност. Трите инициативи, за които споменах, са тясно взаимосвързани. С ваше позволение, господин председател, искам да помоля тази комисия и парламента да подкрепи тези инициативи Относно допустимият риск от грешки, в момента комисията работи на базата на фактите, установяваме каква е цената на контрола във връзка с процента на разкритите грешки. Тези два показателя са тясно свързани. И така връзката между допустимото ниво на риск от грешки и опустяването е двояка. От една страна по-високото ниво на допустими грешки, може да позволи до опростяване на контрола, оттам опростяване на целия процес. Контролът не включва само одита, а цялата верига по проекта. От друга страна, опростените правила сами по себе си могат да доведат до намаляване на процента на грешките и да представляват альтернатива на контрола. Макар, че още предстои много работа, Процесът не е приключил. Мисля, че можем да кажем, че има едно заключение, на което искам да ви обърна внимание. През 2008 година, според Сметната палата, процентът на грешките в научно-развойната дейност бе около 3 на 100 с сегашната система за контрол. Статистическите модели, които използвахме, показват, че сериозният спад на тази стойност може да доведе до сериозно отражение върху разходите, което не е очудващо. И постигането на 2%, които иска съда, ще е прекалено скъпо. И според нас приемането на допустимо ниво на риска, по-високо от тези 2 на 100, вече за седмата програма, която вече се реализира, започнаха плащанията, правилата въжат, е, ще продължат да въжат е, редица години. Ако нивото на риска е по-високо от 2 на 100, според нас по-добре ще се отрази баланса между разходите по контрол и сложността на условията за допустимост на проектите, които предизвикват грешки. Мисля, че така ще се поеме едно оправдано ниво на риск от грешки, което ще позволи на комисията да избегне допълнителните разходи от, за от засилване на контрола. Също така, вместо да проверяваме за малки грешки, много по-важно е да акцентираме върху сложните и организирани механизми за измами, които имат сериозно отражение, както в финансово, така изражение, така и по линия на репутацията ни. Относно публично-частните партньорства, няколко думи за тях. Да, трябва да се подобри тяхната реализация. В последното съобщение на Комисията за тези партньорства се поставя специален акцент е, на партньорствата в сферата на научно-развойната дейност, тъй като при тях имаме непредвидимост на резултатите за разлика от публично-честните партньорства в други сфери. В съобщението се посочва, че светлината на натрупаният опит по линия на съвместните технологични инициативи и с цел създаването на нови дългосрочни публично-частни партньорства, комисията ще разгледа всички варианти за преразглеждане на нормативната уредба в бъдеще. Препоръките на групата Шерпа, за които спомена господин Шулц, се считат в комисията за много ценен показател, който ще послужи за основа на съобщението за публично-частните партньорства. В тази връзка сме съгласни, че в финансовият регламент публично-частните партньорства трябва да бъдат обособени като специални органи, за които да има специален режим. Във връзка с 8-та разходна програмка ние ще работим върху нова рамка за публично-частните партньорства, включително и за съвместни технологични инициативи, с цел да се подобри системата за управление и контрол, да се оптимизира структурата. Европейската комисия, искам да подчертая, е сериозно гледа на постигането на успех по линия на съвместните технически инициативи в седмата рамкова програма. А сега, относно пред... предложението да се повиши нивото на предварителния контрол, за да няма неприятни изненади. Но искам да кажа, че ако се задъл... засили този контрол, ще мине много повече време преди да се отпуснат самите средства. Има и такава възможност. Искам да почитая нещо, което бе визирано от един от колегите. Ние финансираме една сложна среда, сложна политика, в която участват около 100 държави с различни законодателства, различна култура, различна организация. Повечето от проектите, финансирани от програмата, включват е, няколко партньора от няколко страни. Тоест всичко това допълнително осложнява нашата работа. Ще спра до тук. Надявам се, че моето изказване бе полезно за дискусията. Готова съм да отговоря на вашите въпроси. И още веднъж искам да помоля комисията, парламента да ни подкрепи в това начинание. Благодаря. Благодаря много, госпожо директор. Сега имаме а, сред нас и представител на Европейската сметна палата, господин Хералд Ноак на който давам думата. Тези изслушвания са Uh, structured and um, sophisticated meeting. Благодаря за поканата на тази среща. Аз съм раздал в писмен вид моята презентация и в моето изказване ще отговоря на някои от въпросите, които бяха поставени в първата и втората част ще представя и моите виждания в рамките на отредените ми 15 минути. Искам да кажа няколко неща с първата сесия за гледната точка на бенефициентите. Няма да е грешно, по мое мнение, да кажем, че разходите за научни изследвания в Европа трябва да отговарят на потребностите на бенефициентите, но европейските средства – не могат да отговорят на всички техни интереси. Аз разбирам, че бенефициентите имат своите специфични интереси, но интересите на общността изискват средствата на дънакоплаците да бъдат изразходвани по най-добрия начин, като се отчитат политическите намерения. Бих искал да допълня към всичко това, нещо по въпроса за националните разходи. Преди бях член на германският, германската сметна палата и отговарях за контрола върху научни, разходите за научно изследвания и други цели бенефициентите там също се оплакваха от съществуващото положение. Действително си струва да помислим за постигането на напредък в управляването на средствата, на разходите на всички нива. В Германия имаме две нива националното ниво, както и, и а, бундесландерите – където бенефициентите са изправени пред допълнителен одит на ниво държава. Също беше споменат проекта Артемис. Тук бих искал да кажа, че в момента има изменения, нови членове постъпват, така че ще имаме промяна в ресорите. И моят екип извършва одит на Артемис. Аз внимателно изслушах аргументите че една специална организация се нуждае от специализиран одит. В финансовия регламент за съвместните предприятия и по отношение на такива организации, ние имаме предвид, че за основа трябва да служи Европейския финансов регламент, но целта на тези организации е те да изпълняват и други задачи. т.е. ние приемаме специални финансови регламенти. Когато се прави декларацията, гарантираща надежността и правомерността на разходите за на разходите за Артемис, ние сме готови да обсъдим по-подробно въпросите, свързани с проектите на Артемис и да видим по какъв начин да се работи в такива конкретни ситуации. Сега искам да насоча вниманието ви към моята презентация и ще започна с цитат на Екзюпери, който казва, че съвършенството се постига не когато няма вече какво да се добави, а когато няма какво да се извади. Аз считам че по този начин сант ни показва какъв е верният път е, към намирането на решение на проблемите, които обсъждаме днес. Нека да започна с е, първият е, подвъпрос на днешната сесия. Последователно, едино прилагане на правилата е възможно, когато правилата са възможно най-упростени, когато са достатъчно ясни и когато не дават възможности за различни интерпретации. Тук искам да добавя, че ние не тълкуваме регламенти, правила по друг начин от този, който а, по този начин, по който ги тълкува комисията. Това, което констатираме е, че регламентите, правилата не се изпълняват, което означава, че има грешки. И искам да подчертая, това са грешки, а не измами. Тези грешки са резултат от практиката, от счетоводни методи и прочее. Това не означава, че се прави разлика между тълкованията на регламентите и правилата, правени от комисията и Европейската сметна палата. Въпреки това, опростяването, радикалното опростяване е пътят напред и това се отнася и до упростяването на европейското финансиране за научни изследвания. Нека да ви кажа какви са основните ни послания за системата за финансиране за последните рамкови програми. Шестата рамкова програма, с ваше позволение, ще се върна към момента, когато започна настоящото хилядолетие. Тогава беше в сила рамкова програма 5 и Сметната палата припоръча в годишния си доклад за 2001, т.е. 9 години по-рано, значително упростяване на системата за възстановяване на разковете за следващата рамкова програма, именно рамкова програма 6. Сметната палата предложи трите вида на системи за възстановяване на разходите, допълнителни разходи, пълни разходи или фиксирана ставка да бъдат заменени с една обща система и десетте категории на разходи да бъдат сведени до три, т.е разходи за персонал, за координация и е, специфични разходи, като е, се използва в по-голяма е, степен тези фиксирани ставки. Комисията потвърди в своя отговор на това наблюдение на палатата, че подобно драстично упростяване на системата за възстановяване на разходите би довело до по-голяма правна и финансова сигурност, както за общността, така и за изпълнителите. Такава система беше подготвена и предложена от комисията на законодателя за рамкова програма 6 за периода 2002-2006. Но приложението не беше а, прието и не беше включено в а, окончателния вариант на нормативния акт. А, сега мисля, че това е пропусната възможност. Сега нека да се спра на седмата рамкова програма. В становището се едно от 2006 по седмата рамкова програма Сметната палата приветства предложенията за упростяване на финансовите системи и изложи становището, че комисията трябва да изясни правилата за участие, за кои видове действия, форми на безвъзмезни помощи, специфични дейности, видове разходи, пряко или косвено финансиране, финансиране на фиксирана основа или единични разходи, или пък еднократни суми да бъдат прилагани. Мисля, че това отговаря на казаното тук от представителя на научно-изследователските организации. По този начин се гарантира правна яснота на участниците по отношение на финансовите правила още в началото на рамкова програма 7. Ако вземем за пример еднократните суми, според палатата, ние считаме, че те са подходящи за ясно дефинирани работни пакети. По този въпрос не се прави разграничение между комисията, и научно-изследователската общност и организации. Подобни еднократни суми трябва да се базират на процедура за водене на преговори и тук ни трябва да забравяме, че практически проблем с използването възниква, когато стават плащанията. в случаите, когато има забавяне на пакетите или частично изцяло подменени от други дейности. Това е едната страна на медала. Т.е. имаме упростяване, но се а, създават по този начин други проблеми, които трябва да бъдат а, разрешени. Дами и господа, бихме могли да отидем и по-далече. Във връзка с въпросите, които бяха поставени за разходите за научни изследвания, но искам да се съобразя с времето, което ми е отделено, така че трябва да приключа скоро. Според мен комисията сега има възможност да използва цялата събрана информация, за да се сертифицират методологиите за определене на разходите на бенефициентите, които трябва да се базират на действителните разходи. Сертификацията беше спомената от господин Хал, така че това е въпрос, който също е в фокуса на одитната ни дейност. Немската асоциация на индустрията ми каза, че има проблеми с сертификатите. Ние ще отчетем тази информация през работата, която вършим за тази година, за 2009, за изготвянето на декларацията за и правомерност на разходите. Целта е да се подобри метода на упростяване на разходите и обогатяване на този въпрос. Като член на палатата, който отговаря за декларациите за надежност и правомерност на разходите в научната а, сфера за последните три години. Аз съм извършвал работа по рамкова програма 6 и 7 през 2007 изготвихме годишен доклад, в който палатата потвърди препоръките си за упростяване и изясняване на правилата за изчисляване и отчитане на разходите на бенефициентите, по-широкото използване на финансиране, базирано на еднократни суми. В годишния доклад за 2008 ние посочихме, че през последните години комисията е подобрила системите за контрол и е упростила правилата за финансиране на научно-изследователски проценти, което е допринесло за намаляване на нивото на грешки в тази област и че следва да се подобри контрола чрез подобряване на надежността на одитните сертификации и ефективното прилагане на стратегия за последваща одит, като се налагат санкции, където се налага и се гарантира своевременното възстановяване на неправомерно направени разходи. Освен това, в неодавна публикуван материал от Европейската комисия за подобряване на финансовите правила се цели упростяване на правилата за финансиране за следващата рамкова програма, рамкова програма 8, като същевременно се запазят целите за ефективна система на контрол върху разходите. Относно допустимото ниво на риск, и колко струва контрола. Това са въпроса, които трябва да бъдат отново коригирани. Мисля, че всичко е казано. Допустимият риск поради своята политическа чувствителност следва да бъде обсъждан тук в Европейския парламент, както и между парламента, комисията и съвета. И ако в резултат бъде решено да се увеличи нивото на, на риск, допустимия риск. Ние ще трябва да го приемем, но Сметната палата, по мое мнение, трябва да да определи един много реалистичен прак, справедлив прак, за да може да се прилага системата на светофара, жълто, червено и зелено по-малко от 2%, повече от 2% и по-малко от 5 или повече от 5%. Като се отчита възможността за оценка на европейските разходи по един справедлив начин. Но ако бъде решено политически, че трябва да има допълнителни системи, за това как могат да бъдат допускани разходи, дори и при грешки. Това си е чисто политически въпрос. И така искам да добавя още нещо. Някои от презентациите и аргументите съдържаха предложения да се създадат нови органи, орган на високо ниво или други органи, аз е, читам, че може да се обсъжда всеки инструмент, е, но когато вървим по този път, е, следва да имаме предвид, че говорим за упростяване и за намаляване на бюрокрацията. Създаването на допълнителни органи не означават нито упростяване и боя се, че те всъщност биха увеличили в известна степен бюрокрацията, което няма да доведе до изпълнението на целта за намаляване на бюрокрацията. Благодаря за вниманието. Благодаря на представителя на Европейската сметна палата, господин Ноак. Сега давам думата на депутатите за въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря ви много за това изслушване. То е много важно за разрешаване на настоящите проблеми и подготовка за бъдеще. Защо сме тук? В последния легислативен период господин Барозо ни обеща специализирана работна група. Такава обаче не беше създадена. Европейската комисия така трябваше да изтърпи няколко удари във връзка с провала на комисията Санте, Сантер. И възоснова на различни интерпретации на анализите по отношение на ексанте проверките, които имаше и които така доведоха до трудно положение на европейско равнище, включително в научно-изследователските институти, но преди всичко при националните инстанции. Мисля за бъдеще, че се нуждаем от консенсус, но все пак трябва да излезем и от миналото, защото има различни спорове, които затрудняват работата ни и които ни препятстват да постигнем напредък. Съжалявам, че Олаф не участва, защото имаше въпроси от Олаф е, за научната дейност. И това, разбира се, ни води до една трудна тема. Е, господин председател, може би е добре да поговорим помежду си, между депутатите и да разгледаме още веднъж отличната информация. Трябва да излезем от тази правна несигурност, която се, която ни дава възможност след последното заседание на комисията да предприемем мерки, да намерим нещо много по-надежно но се нуждаем от административни, финансови и политически средства, за да се измъкнем от миналото и да го оставим там. Научните институти а, са направили, така, организирали контрапроверки. А, нуждаем се от средства, за да се разделим с миналото. Що се отнася до това, хубаво е всички бенефициенти да бъдат включени в промяната на бюджетния правилник, с който ще се заемем в рамките на тригодишния преглед. Благодаря. Други изказвания? Госпожа Тоя. Господин председател, понякога е трудно да се работи на европейско ниво, включително и поради факта, че хората имат различен опит. И в крайна сметка не се знае кой какво трябва да прави. Всички ние сме на мнение, че се нуждаем от упростяване. Разбира се, обаче е трудно кой следва да направи първата стъпка, защото най-вероятно първа стъпка би било онова, което представителката на Испанското председателство а, съобщи. Тя каза, че има предложение за заключение за съвета по конкурентно способност но питам се защо това не е предложение за промяна на бюджетния правилник. Но добре, нека си пожелаем това да е първа стъпка. Ще помоля а, председателя на комисията да създаде малка специализирана група от депутати, например, така че да се опитаме да излезем от тази задънена улица, от тази отчаяваща ситуация, защото многократно се казва, че някакси нещата, усилията остават на празни. Не знаем дали много от нещата, които депутатите казват, се прилагат по някакъв начин. И трябва да помислим как точно нашият глас да бъде наистина чут. Аз съм съгласна с последния коментар, защото и аз смятам, че е абсолютно отрицателно да се мисли за нова структура – Говореше, си, говореше се за нова единица, която е, следва да преодолее различните интерпретации, а те трябва да бъдат премахнати е, на място. Е, една нова структура няма да доведе до подобрение, иначе ще поступим като в собствената ми страна а, говорим за а, нужда от упростяване и какво правим? Правим закон за упростяването и нещата стават още по-сложни. Както вече бе казано, засегнатите лица понякога се страхуват от правила за упростяване. Те знаят обаче много точно защо, защото с правила за упростяване просто отпадат правилата от миналото. И а, това, което се прави от прави се опит за откриване, е, повторно откриване на топлата вода. Не бива е, да допускаме хората да се страхуват от е, упростявания и трябва да се погрижим за това. Затова ми се иска това интересно изслушване, което всички участвахме и слушахме с интерес. Все пак да отбележа, че аз самата също съжалявам, че Олаф не участва но трябва да помислим как всичко това да резултира в промени. Парламента дори насърчава това, другите институции да предприемат ефективни стъпки. Ако комиси... комисията и съвета тръгнат в тази посока, която всички ние подкрепяме, тогава аз си мисля, че Европейският парламент ще стане актив и ще подкрепя и може би дори ще направи собствени предложения. Благодаря, госпожа Лая Сендър. Благодаря, господин председател. Да, много интересно беше това изслушване, съгласна съм. Темата за допустимата грешка бе нещо, което ни събра тук. И господин Ноак наистина така постави пръста в раната. С, в шестата рамкова програма ние наистина не използвахме добре шансовете си, като разбира се парламентът тогава не е имал толкова власт, колкото има днес но можехме, имали сме възможност да постъпим, е, да предприемем по-адекватни мерки, но не сме го направили. Сега обаче сме изправени пред такава възможност. Аз благодаря на Испанското председателство, че се концентрира в е, изказванията и в действията си върху тази е, тема и се надявам в съвета да бъде дадена зелена светлина за този прогрес. Очакваме с интерес предложението на комисията и се надяваме това да помогне но, както вече ви казах, господин председател, топката сега е в нашето поле, в половината на законодателя и затова ние се нуждаем от политически консенсус по отношение прилагането на бюджетния правилник. Но очакванията от страна на учените са големи и ние трябва да се обединим около а, допустимите грешки, но а, се нуждаем и от по-голяма прозрачност. Самата аз съм работила в университет. Продължавам да си сътруднича с моите колеги, бивши. И трябва да ви кажа, че в университетите, в а, научната дейност, много неща трябва да бъдат подобрени, що се отнася до прозрачността. И то не за законодателя, а за а, гражданите като цяло. Много работа ни предстои и, разбира се, важни политически решения. Благодаря ви. Желая ли някой от докладчиците да вземе думата? Да, благодаря, господин председател. Аз бих желала да изясня още една точка. Това, което госпожа Тоя току-що каза, за да не възникне объркване, е важно да се каже, че е, очакваме от комисията предложения за реформа на финансовите рекламенти, и тя каза, че е, очаква това да стане в края на май. Затова Испанското председателство не може да разгледа тази тема и е, тя ще бъде разгледана, разглеждана под Белгийско председателство. В съвета Разбира се, обаче, ние ще работим по този план и е, съобщението за упростяването не бе прието, защото едва днес ще се извърши формално приемане на това предложение в е, колегията на комисарите. Тоест, упростяване на рамковата програма. Би желала да подчертая, че много неща не бяха а, упростявани а, за доста дълъг период от време. И както госпожа Тоя каза, не бива да допускаме елементите на упростяване да направят нещата още по-сложни за ползвателите. Има един друг аспект, който е много важен за нас. при прилагането комисията наистина трябва да бъде много гъвкава, за да упрости живота на всички, да го облегчи и за да може тези аспекти наистина да могат да бъдат използвани по-добре. Всичко това, разбира се, трябва да бъде в служба на този голям европейски проект. Благодаря. Следващо. <coughs> Um, uh, Благодаря с огромно задоволство чух, че тези цели и задачи ще продължат да се реализират. Ще продължи работата върху опростяването. Искам да подчертая, че Сметната палата е готова да участва в тази процедура, но ще спомена само един аспект, повдигнат по време на дискусията. Бе казано, че трябва да се предлагат глобалните стандарти за счетоводство в е, частния сектор. Вижте, някои организации в Германия и в САЩ обсъждат кой е правилният метод. Вие трябва сами да си намерите вашият е, подход към европейските разходи и начинът по който да се извърши стандартизацията. Благодаря, госпожа Делаторе. Само да потвърдя, че съобщението на комисията ще бъде одобрено в четвъртък. И искам да напомня на всички нас едно нещо. В съобщението ще се изложат различни варианти, които не са преки решения – според общественото допитване просто няма единно мнение какви са решенията на проблемите. Някои са за една система, която изцяло да се основава на реалните разходи, както чухме тази сутрин, реалните разходи в проекта. Други предлагат да се акцентира само на резултатите, Други искат да има еднократна сума, която да е фиксирана за всички в Европа. Тоест, предлагат се най-различни решения по всеки един от елементите. Нямаме единодушно съгласие всеки вариант си има своите плюсове и своята собствена легитимност. Но ние като законодател ще трябва да правим избор. Избор, който понякога е и болезнен, но е необходим, за да се постигне опростяване. Благодаря, ако няма други желаящи за думата, ще дам думата на Алто Батричело, докладчика от Комисията за бюджетен контрол, да представи своите заключения. Благодаря, господин председател. Заседанието бе много полезно. Първо искам да благодаря на секретарията, че ме назначи за докладчик. Аз бях заместник председател на комисията ИТРЕВ миналия мандат на парламента и участва в законодателният процес, в рамката на който се въведе процедурата, седмата рамкова програма. Искам да благодаря на нашите квалифицирани гости, на експертите, а също и на депутатите, които взеха думата сутринта. Също и на председателя, че помогне за организирането на изслушване на тема седмата рамкова програма. Имаше две основни цели да се определят проблемите за бенефициентите на програмите – и да се разгледат евентуалните промени за осмата и следващите рамкови програми. Общите заключения Правното основание е член 182, девети раздел от договора, където се споменава рамковата програма. Седмата рамкова програма е част от Европейската научно-изследователна програма, която е многогодишна програма и започна през 1984 и основен източник за финансиране на научната дейност в Европа. Седмата рамкова програма започна през 2007 година. Е, отпуснати са 40, 54 милиарда евро в финансовия пакет. Основните проблеми, констатирани до момента, те бяха засегнати и сутринта от колегите са свързани с оценката, наблюдението. Според договора комисията отговаря за оценката на програмите и техните резултати. Оценката трябва да се подобри. Наблюдението и съобщаването на информацията за реализацията на програмите трябва да се подобрят. Що се отнася до самата оценка, Както и дискусията тази сутрин очерта, основният проблем е липсата на цялостна стратегия за оценка. Различните генерални дирекции, които се занимават с сферата на научната дейност, трябва да приемат е, такава програма, която да е приемлива за всички. Също така трябва да се е, извърши анализ на резултатите, за да се, види, да се извърши един анализ на ползите и разходите. Комисията се нуждае от е, някои показатели, на базата на които да се види доколко е ефикасна е програмата. От четвъртата рамкова програма оценката се извършва главно от външна експертна група, за да се гарантира независимост и прозрачност. Но външните групи доведоха до редица проблеми. Те не заседават често. Тук говорим за временно създадени групи. Годишното финансиране на оценката бе по-низко от първоначално предвиденото от комисията. Идеята е да имаме една цялостна служба за оценка, в която всичко да мине под нейният ресор, да бъде ресурсно обезпечена, за да може да се извърши по-добре работата. Ефикасната оценка изисква и подходящ инструментариум и методология. Освен оценката, извършваща се на европейско равнище, не трябва да забравяме, че държавите членки също извършват одити и много често в националните оценки липсва методологически и технологически подход, който сме възприели ние. Методологичните проблеми, свързани с оценката на резултатите от рамковата програма, касаят проблеми с графика, необходимостта от бързо предоставяне на данни за оценка – а също и отпускане на достатъчно време за извършване на оценка на проекта. Понякога проектите могат да бъдат оценени в по-дълъг срок от първоначалния предвидения. проблемите с финансовите правила по седмата рамкова програма са свързани на първо място с забавяне на правилника за прилагане. Нуждаем се от е, комплексен подход за третиране на разходите. Това трябва да стане съвсем ясно, още преди да се е състоял конкурса – Цялата нормативна уредба става прекалено сложба и много сложно е да се кандидатства в конкурс по седмата рамкова програма. Това бе проблем, изтъкнат от е, лекторите в залата. Друг проблем – разходите по персонала, участващ в научно-развойната дейност, а и служителите, които участват в конкурсите. Много често с бавни темпове се отпускат средствата и това кара хората да избират да се откажат от участие в рамкови програми. Разнопосочията в тълкуванията също водят до правна несигурност, което е нежелателно. Трябва да създадем някакъв орган, който веднъж за винаги да изтълкува всички спорни въпроси, които са били засегнати. Нещо като омбудсман. Липсата на комуникация между комисията и бенефициентите при промяна на правилата. Друг важен елемент необходимостта да се намали административното бреме, за да може малки и средния бизнес, който е изключително важен за европейската економика и университетите да могат да участват в програмата. Това са основните моменти, господин председател. Ние трябва да обърнем внимание на тях, за да може комисията да се вслуша в нашето мнение и да направи нещо по въпроса. За да изградим доверие в научните кръгове и да бъдете по-готови да кандидатстват за освояване на европейски средства, всеки трябва да положи усилия. Аз съм от Южна Италия. Има голяма степен на недоверие, ниска степента на участие в тези проекти. Не трябва само големите риби и тези, които са с по-добра организация, да се възползват от всички облаги от тези програми и да изтикват на страна малки и средния бизнес. Нуждаем се от упростяване. На теория то вече е факт, но трябва да е факт и на практика. Именно липсата на упростяване на практика пречи на малки и средния бизнес. Благодаря, господин Патричели, каза председателя от името на комисията. Искам да благодаря на всички участници в дебата сутринта за полезните и интересни изказвания. И така още веднъж искам да благодаря. Що се отнася до дневния ред на нашата комисия, стигнахме до края. Следващото заседание е на 31 март, понеделник, в 3 следобед. обед. Благодаря. Приятен следобед.